гласуването. Първият ни доклад е доклад на господин Ферера. Докладчикът има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да помоля тази част от залата да се поуспокои. Нашата политическа група предложи на днешното заседание да се обсъди темата за рибарството и по-точно за споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Саотоме и Принципи. Всички останали политически групи отхвърлиха това наше искане, нещо, което според мен е напълно неприемливо. Нека сега се спра конкретно върху споразумението. Парламентът се ограничава единствено с това да отхвърли или приеме предложението на комисията. Нямаме възможност за други действия. Ако бяхме отхвърлили предложението, то щеше да е много по-различно от варианта, в който ни е предложено сега. Много е важно да се приеме това споразумение. Това е важно както за Сао и Принципи, така и за държавите на Европейския съюз. Необходимо е това споразумение обаче да бъде изменено най-вече що се отнася до надежността и обема на информацията, както и до състоянието на опазване на рибните ресурси. Важен е и въпросът за капацитета за упражняване на контрол от страна на Сао и принципи. Трябва да отчетем и въпроса за суверенитета, както и различните альтернативи за Саотоме и принципи. Всичко това трябва да е отразено в споразумението, ако искаме то да е справедливо и да допринесе за устойчивото развитие на рибарството. Трябва да отчетем всичко това през следващите години. Благодаря на докладчика. Преминаваме към гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Поздравления за докладчика. Следващият доклад е на господин Кадек. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Брок. Отново гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Благодаря, господин Брок. Has everyone voted, colleagues? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Колеги, сега гласуваме по искане за консултация с Европейския економически и социален комитет. Това е искане от Комисията по транспорт и култура. Гласуваме с дигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Благодаря. Гласуваме по доклада на госпожа Рис. Това бе последното за днес сутринта разискване за отглеждането на ГМО. Гласуваме електронно по изменение 52. Нека ви припомня, колеги, че за приемането на това изменение се изисква квалифицирано мнозинство от 376 гласа. Моля, гласувайте. The vote is now... Край на гласуването. Приема се с 480 гласа за, т.е. постигнахме квалифицирано мнозинство. Ще съобщя, че изме... позицията на съвета е била изменена съответно. Следващото гласуване, доклада на господин Мато, доклад от областта на рибарството. Гласуваме изменение 1, 2 и 4 до 25 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 26. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 27 за против въздържали се отхвърля се. Преминаваме към изменение 3 на парламентарната комисия. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 28. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по предложението на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме поименно по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви, колеги. С това приключихме гласуванията за днес. Сега, както е предвидено по процедура,